Добър ден, госпожи и господа. Обявявам пленарната сесия, прекъсната на 29 март 2012 година за възобновена. Уважаеми колеги, за мен е удоволствие днес да приветствам с добре дошли на първото им пленарно заседание в Европейския парламент 12 членове със статут на наблюдатели от Харватия.